работници и служители. А, очакваме изявление на комисията и давам думата на госпожа Тайсен от името на комисията. Имате дума. Господин председател, дами и господа депутати, за мен е удоволствие да ви представя предложението на Европейската комисия за изменение на директивата за командироване на работници и служители. Колегиума прие предложението днес и мастилото все още не е изсъхнало. Свободното движение на услуги и на хора са две от основните свободи в Европейския съюз. Откакто съм а, започнала работа тук, рядко се поставят под въпрос тези свободи, но много често има някои опасения. Например, ефекта от мобилността върху изпращащите и приемащите държави. На следващо място прилагане на действащите правила и на трето място дисбаланс, който се смята за нечестен и съответно търсенето на баланс в единния пазар. Аз съм дълбоко убедена, че не трябва да пренебрегваме тези опасения. Трябва да се справим с тях. Кои са основните градивни единици на нашия отговор? Първо, нашият отговор не трябва да бъде да отвърнем лице от свободата на движение. Европейския съюз е изграден на тази свобода – така че, с оглед на средносрочните и дългосрочни ползи за трудовия пазар и нашите граждани, трябва да се справим. На следващо място нуждаем се от ясни, приложими на място правила. Това не винаги е така днес, така че има какво да се проработи в това отношение. По мое мнение, сега разполагаме с 4 инструмента, които предлагат на националните органи инструменти, които да им позволят по-добре да управляват мобилността. ЕОРЕС, платформата за деклариране на недекларирания труд, платформата за свободно движение на хората и директивата по изпълнението за командироването на работници и служители. Всички тези четири инструмента трябва да се приложат бързо. Моите служби предоставят подкрепа на държавите членки, но след като мине крайния срок за транспонирането на директивата през юни, Европейската комисия няма да се поколебае да предприеме мерки, ако директивата не е изпълнена. Трудовия пазар може да съществува само ако правилата, които сме приели, се прилагат. Прилагането на правилата е само едната страна на отговор. Трябва да продължим нататък. Трябва да подобрим също така правилата, ако това е необходимо. Да ги засилим. Та с тази цел ние приключихме пакета за мобилността на трудовата ръка в края на миналата година, но както знаете, отложихме приемането за след Европейския съвет – когато трябваше да се уреди въпроса между Обединеното кралство и Европейския съюз. Така нямаше да се смесват двата въпроса. Сега вече имаме сделка с Обединеното кралство, което означава, че не може да продължим с нашето предложение за координиране на социалните услуги в Европа. Трябва да изчакаме резултата от референдума в Обединеното кралство. Бихме могли обаче да продължим работата си по командироването. И затова Европейската комисия днес прие законодателно предложение, което предложение, което обявихме в работната си програма за 2016 година. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, нека да бъдат ясни моите политически виждания. Нуждаем се от повече командировани работници в Европа, не по-малко. 1,9 милиона командировани хора – има в Европейския съюз. Броят им е увеличен, но това представлява 1% от работната сила на Европа. Има потенциал да командироваме повече работници, така че Европейската комисия ще иска да се премахнат пречките за предоставянето на трансгранични услуги и мобилността на работниците. Нуждаем се от повече командировани лица, както вече казах. за тази цел трябва да гарантираме добре организирана и справедлива система. Тя трябва да е справедлива за работниците и за бизнес. Много бе казано за връзката между правилата за единия пазар и социалните правила в Европа. За някои трябва да преобладават и да имат примат пазарните правила, за други социалната закрила. Истината е, че предимството от европейския социален модел е, че и двете неща трябва да вървят ръка за ръка. Това беше основната цел на директивата от 96 за командироване на работниците и тази цел си остава неизменена и сега. Насърчаване на трансграничните услуги, като същевременно се гарантира закрилата на работниците и се гарантира равно третиране е, между доставчиците, националните доставчици на услуги и трансграничните такива. Разбира се, трудовия пазар се промени от 1996 година насам. Сега имаме 28 държави членки, които прилагат различни възнаграждения, има доста различия. Те се задълбочах, задълбочиха в държавите членки, вместо да имаме хармонизация, по-скоро разликите се увеличиха съотношението през 96-та беше 1 към 3, а сега 1 е към 10 на възнагражденията в Европа. Същото се отнася и до основните компоненти на възнагражденията в различните държави. Понякога в някои държави хората имат право на 13-та заплата или пък компенсация на някои извънредни часове. А сегашните правила за командированите работници не дават ясен отговор в това отношение, което води до ежедневни спорове и несигурност, което не е добре за командированите работници. За тях понякога е трудно да ползват правата си. Това не е добре и за командироващите фирми, тъй като те трябва да поемат съответните разходи могат да премислят дали да командироват служителя си, защото процедурата е прекалено сложна. В един високо конкурентоспособен вътрешен пазар конкурентоспособността се базира на новаторството и цената на работната ръка е само един от елементите. Конкурент способност, която се базира само на възнаграждението, не е добра нито за работниците, нито за предприятията, нито за Европа в тази глобализирана економика. строителния сектор 43% са командированите работници. Тази тенденция се разпространи също сред лекарите, журналистите, те също трябва да бъдат защитени, а по смисъла на сега действащата директива тази закрива не винаги е гарантирана. Все повече са шансовете за изместване на производството или за предоставянето му на подиспълнители. По този начин се постига по опитна работна ръка и Фирмите, които взимат поръчката, не винаги подлежат на същите правила по отношение на възнаграждението. Изместването на производството също води до несправедливост, до сегментиране на трудовия пазар и е, това съвсем не е целта на вътрешния пазар. Не такъв вътрешен пазар обещахме на нашите граждани. Ясно е, че се нуждаем от преразглеждане на директивата от 1996 година, за да може да се справим с тези проблеми. Трябва да се актуализират правилата и да се впишат в днешния контекст. Зная, че много от вас напомниха трудните дискусии във връзка с директивата по изпълнението. И аз изпълням тези трудни моменти, тъй като бях член на Европейския парламент по това време. Искрено смятам обаче, че този път ще може да постигнем споразумение. От първия си работен ден, господин председател, внимателно се вслушвам в представителите на различните политически групи, представители на държавите членки, на заинтересованите страни и аз забелязах, че основните искания са следните по-добра закрила за командированите работници, равно третиране между трансграничните доставчици на услуги и националните такива. Необходимост от по-голяма прозрачност и повече правна сигурност, спазване на принципа за пропорционалност и недискриминация и разбира се спазване на принципа за субсидиарност. Същото се отнася и до определянето на възнагражденията. Предложението, което при Европейската комисия днес засяга тези, всички тези опасения. Имаме балансиран подход, предлагаме корекции във връзка с възнагражденията, като надграждаме и се базираме на скорошни решения на Европейския съд, като разбира се се отчитат спецификите на държавите членки. Вече няма да говорим за минимално възнаграждение. Ще се вземат предвид всички видове възнаграждения, които се прилагат към приемащата държава членка. Директивата ще бъде съобразена също така с изискванията за социално осигуряване. Командированите работници, които са командировани за повече от 24 месеца, ще бъдат считани за работници, интегрирани на трудовия пазар на приемащата държава членка. По този начин директивата за командироване на работници ще бъде приведена в съответствие с директивата за временните работници, която разбира се също трябва да се прилага към командированите работници. Дами и господа депутати, надявам се, че ще погледнете официалното ни предложение а не неофициалното такова, което видях, че циркулира в медиите през последните дни. Надявам се, че ще погледнете нашето предложение конструктивно. Както знаете, аз съм готова да дойда отново тук и по всяко време да обсъдим предложението ни. Европейската комисия ще работи с законодателите, защото законодателите, разбира се, със съвета и Европейския парламент и за мен е удоволствие да стигнем до добро споразумение. Благодаря. Домнул Каза, 1 минут и 30 de секунди. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на госпожа комисара Тайсен трябва да й благодаря, защото тя наистина показа смелост, започвайки дискусии, организирайки дискусии по тази директива, нещо, което беше много, много трудно. Много от компонентите на тази директива трябва да бъдат усъвършени. Има много спорни елементи и не всеки ще бъде удовлетворен. Не беше лесно да постигнем консенсуса ни от НП, такъв какъвто е днешен, но а моя призив към всички е, вас днес, към всички представителите на различните политически партии е да престанеме да бъдем популисти, защото парламента трябва да отправи едно послание на единство. Ние трябва да докажем, че желаеме да бъдем обединени от компромис и аз в качеството си на докладчик ще направя всичко възможно. Затова ще работя в тясно сътрудничество с координат координаторите на всички политически партии, за да постигнем наистина компромис. Много, е, много важно е да правиме силно послание към съвета, да знаят, че ние сме твърдо решени да постигнем е, това, е, своето, е, своите решения. Искате, готови ли сте да отговорите на синя карта? Да. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, благодаря, господин заместник председателю, уважаеми колега. Когато говорите за отделните политически групи, си помислих, че трябва да ви задам въпрос от името на СИД. Какво имате предвид, като казвате, че трябва да бъдат изплатени местните минимални възнаграждения. Как точно да стане това? Опитвах се да обясна, че не всички ще постигнат точно това, което искат. Удовлетворение, но в това но в момента е необ, необходимо, абсолютно необходимо да постигнем компромис. Въпросът не е какво аз искам или какво аз ще спечела. Просто в... необходимо е всички да бъдем печеливши накрая, т.е. да постигнем компромис. Защото ако продължиме с популистски е, възгледи и въжделения, просто няма да постигнем нищо. Трябва всички да бъдем единни, за да се бориме за правата. Това е. Ja, es geht uns... Не става въпрос за това да се ограничи командироването, а за това командироването в Европейския съюз да се извършва по справедлив начин. Госпожо Тайсън, радваме се, че комисията е разбрала, че директивата за изпълнението не е достатъчна сама по себе си. Необходимо е да се се е, подходи към същностната директива. Имаше натиск от е, синдикатите и от наша страна и през почивните дни Проект от последните седмици беше подобрен и комисията, ако си беше спестила това, социалният диалог щеше да бъде прият по-насериозно. Равно заплащане за равен, за равен труд на едно и също място трябва да бъде спазван, но трябва да се спазват и всички колективни трудови споразумения, които са подписани. Трябва да има стандарти, но минималните да не се тълкуват като максимални. А, такива комисията трябва да въведе по-строги правила за спазване на правата на трудещите се Поздравяваме, че се включва аспект за продължителността на командироването като такова. 24 месеца казвате, но повечето от командированите работят по-малко от половин година на определено място. Трябва да се сведе срока до 6 месеца, за да се подобри ситуацията. Освен това, е, трябва да се подходи към същностите е, проблеми, верижно командироване, изпращане на е, работещите без да се поема отговорност, има самозаетост, фирмите почтенски кутии, социални придобивки, които се подкопават. И така, всичко това трябва да бъде взето предвид при разглеждането на директивата за командироването, както и при разглеждането на законодателството за координирането на социалните системи. Благодаря ви. Приемате ли синя карта от господин Шулце? Да, мистер Шулце. Госпожо, вие сте от Германия и споменахте за принципа за еднакво възнаграждение, за еднакъв труд на едно и също място. За Германия, например, как дефинирате този един, е, това едно и също място? Имате предвид региона, федералната провинция, цяла Германия в рамките на Германия как разглежда този принцип за равното възнаграждение? Точно това има предвид и аз всички регионални и секторни колективни трудови договори трябва да залегнат в основата на директивата за командироването. Ако на едно място работят двама души, извършват едно, една и съща дейност, трябва да се прилага един и същи принцип при тяхното възнаграждение, да се плащат едни и същи социални осигуровки. Това е справедливо. Госпожа Макентайр за една минута. Говориме за по-добро законодателство и законотворчество, но трябва да ви кажа, че това не е добър пример, а това е точно обратното на доброто законотворчество. Това е много лоша идея. Защо трябва да е, отваряме това досие, когато очакваме в момента да се приложи регламента по прилагането? Що се отнася до подробностите? принципа на възнаграждение е нещо много по-широко. Е, понятието включва много повече неща, отколкото в първоначалната директива, а това ще се отрази отрицателно върху малките и средни предприятия. А също а защо в крайна сметка не се позоваваме на, равно, на равноправно заплащане за равен труд? Комисията може би няма тази амбиция. Нека не създаваме един допълнителен закон, без да сме преценили какви могат да бъдат последиците. Приемате ли синя карта от колегата ви отляво? Господин Акер. Господин Акер. Тя каза не. Добре, можете да си продължите дискусията след заседанието тогава. Госпожа Длабайова, две минути. Мисля, че всеки има право да не приеме синя карта. Не може да се изразявате така, господин председател. So, uh, Длабайова. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, předložený návrh ревизия směrnice o vysílání пред... Благодаря ви. Настоящото предложение за директива за на работници и служители беше изненада. Имаме балансирано споразумение между свободното предлагане на услуги и свободно движение на работници. Въпросът ми е не знаем какви ще бъдат резултатите от законодателството, което вече действа. Тук не си ли противоречим с принципа за по-добро законотворчество? Искате по-добра конкурентоспособност и по-добро възнаграждение. Не се ли притеснявате, че конкурентоспособността на компаниите от не до там развитите държави ще намалее? Говорите за командироването на работниците. Погледнали ли сте реалната економика в държавите членки и разликите в заплащанията в различните държави? Аз съм обезпокоен. Ще се задълбочи дисбаланс между държавите членки и ще се увеличат пречките пред мобилността. Това ще се отрази отрицателно на трансграничната економика и на малките предприятия. Те са гръбнака на реалната економика. Европа, която не е конкурентоспособна вътре, не може да бъде конкурентоспособна и на световната сцена. Ще направим всичко възможно, за да може обаче Европа да остане конкурентоспособна. Благодаря. Господин Хендер. Благодаря. През последните 4 години командироването в Европейския съюз увеличи своите нива. Това не е лошо, Лошото е обаче, че и злоупотребите се увеличават. Злоупотребите трябва да бъдат премахнати. Господин Юнкер обяви, че трябва да се спазва принципа за равно заплащане за равен труд на едно и също място. Като чета някои текстове, мога да кажа, че това, което вътре е записано, не спазва този принцип за равно заплащане за равен труд на едно и също място. Говорим, когато ам, командированото лице чак след 24 месеца се приравнява към трудещите се на местния а, пазар. Някак си това не е съразмерно. Да не говорим, че може да се нарушат правилата за обществените поръчки. Има команди... Е, ровани лица, които се изпращат от друга страна, но те всъщност не са наистина командировани. В Европейския съюз не сме е, се умели да ам, извършваме контрол върху ефективността на командироването, защото е, куца комуникацията между държавите членки. Госпожо комисар, трябва да се подобри нещо в тази посока и ако комисията не направи нищо в тази посока, то тогава Европейския парламент трябва да настоява на това да се спази принцип равно заплащане на, на, за, равно, за равен труд на едно и също място. Господа Джин Ламберт. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това изявление. Всички разбираме, че и знаеме, че работниците и трудещите си трябва да бъдат закрилени, и защитени, независимо от къде идват и къде работят. И това от закона. Команди, командироването не трябва да бъде един механизъм за подронване нивото на възнаграждението или на социалните права. Знаеме обаче, че директивата за приложение трябва да бъде транспонирана в държавите членки, а ние много се опасяваме, че много от държавите членки не разполагат с необходимите ресурси по инспекция на труда, за да може тази директива да действа ефективно. Някои трябва и да бъдат и допълнително убедени. Не, не, не знам дали е, ограни... няколкото позовявания до а, колективното трудово договаряне трябва да включва също отрасловите и а, корпоративните договаряния. Те не присъстват тук. Когато говорим за, за възнаграждението, не става дума само за заплата. И за това спятам, че трябва, трябва да разгледаме е, нещата, за да не се достигне до там, до спадане на възнаграждението е, и нещата трябва да бъдат доогледани, господин. Директивата за командироване на работници дава възможност на компании да командироват своите работници в други държави, в които има отчаяни хора, които нямат работа. Спомните си а, стачките през 2009 година, които а, бяха именно против тази директива. Работниците, които са командировани временно, биват обгрижвани от компанията, получават жилища и така нататък. В моят избирателен район обаче хората не биват третирани по този начин. Така че тук имаме несправедливост чрез тази директива. Големите фирми плащат големи възнаграждения. Това води до економическа миграция и до падане на възнагражденията. Европейския съюз е тук, за да защитава големия бизнес. Политиката на Европейския съюз доведе до намаляване на възнагражденията. На 23 июни всеки работник, който е загубил работата си, ще има възможност да се изкаже. Европейският съюз е за малко хора, но многото ще решат неговото бъдеще. Ловецка, 1 минут 30 секунди. Госпожа Яжовеска за минута и половина. Благодаря. Госпожо комисар, уважаеми дами и господа, първо искам да отправя моите благодарности към госпожа Тусен за това, че тя поставя заетостта на централно място. Въпрос, към който трябва да се отнесе много сериозно. Бих се запитала защо комисията толкова избърза с разглеждането на тази директива. Всички политически групи, държавите, членки, приеха тази директива за изпълнението, която включва актуалните принципи и това беше един вид компромис между защита правата на работещите и социалната защита. Но смятам, че е необходима по-висока степен на сближаване, когато говорим за запазване на едни и същи правила. Необходими са и нови такива, но не трябва да забравяме, че командироващите предприятия носят част от разходите, които не засягат местните оператори. Относно МСП, трябва да помислим и за тях, че може да се ам, стигне до отслабване на единния пазар. Постоянно има движения от източна към западна Европа. Трябва да се премахнат бариерите пред командироването и да не се стига до разрастване на тази така наречена сива зона. Ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря ви госпожа Яшовеска. Госпожа Юнгери за две минути. Е, Благодаря, госпожо председател, госпожо, госпожо комисар. Миналата седмица в, в вестниците на моята страна пишеше, че стотици румънски работници работят на доковете на нидерландските пристанища за по едно евро на час. И това не, е, не са изключения. Тези, които търсят някакъв пропуск или възм... в закона или възможност да го заобиколят, винаги ще го намерят независимо от преразглеждането на директивата за командирането. Нека 20 различни или 28 трудови пазара могат да функционират едновременно и добре, само ако има е, единно тълкуване на директивата за командироване на работниците. Смятам, че директивата е добра крачка напред, но смятам също, че трябва да има повече отговорност, която да бъде но, е, да бъде поета от агенциите за временно заем, е, наемане. Е, същевременно разликите във възнагражденията водат до положения такива, каквито е споменат от работа на румънски докери на пристанищата. Затова е необходимо да има и координиране в социалното законодателство, защото наистина е необходимо да постигнем равно заплащане за равен труд на едно и също насо. Благодаря ви. Следващият е една минута. Um... Не работи ли? Не. Комисаж, дивя се комисии, че... Уважаеми господин председател, госпожо комисар, очудвам се, че комисията в един такъв труден за Европейския съюз момент започва с нещо ново. А, когато говорим тук за мобилността, и нейното насърчаване едва ли ще бъде постигнато чрез това предложение. А точно обратното ще се е, постигне, ще се увеличи безработицата в Европа. Потребителите ще трябва да плащат и повече за определени продукти. Кой ще се облагодетелства обаче от всичко това? Смятам, че най-вече Западна Европа. Виждаме, че тук виждаме как изглежда европейският транспорт. Много страни създават препятствия за извършване на превози в международен мащаб и за мобилността, трансграничната мобилност като цяло. Госпожа Харки. Най-накрая разполагаме с предложение за промяна на директива за командироване на работници. Председателят Юнкер и вие, господин комисар, обещахте едно и също възнаграждение за един и същи труд. Така че съм доволна най-накрая да видя резултата. Директивата датира от 20 години и много случаи бяха заведени пред Европейския съд, като делото Лавал, например. Имаше няко правна несигурност относно прилагането на директивата. Директивата за приложението се справи с някои проблеми, но не с всички. Все още има а, съществен проблем между договор 45 договор за функциониране на Европей... О, на равно заплащане и член 56. 45-ти член дава възможност за равно възнаграждение на сезонните, временните работници, мъжете и жените, но не и на командированите работници. В някои сектори, като например в строителството, 30% е разминаването в заплащането на местните и командированите работници. И а, това се отнася до голяма част от този сектор – Командироването не трябва да води до снижаване на заплащането. Да, трябва да има конкурентоспособност между предприятията, но и вие, господин, госпожо комисар, казахте, че това трябва да почива на няколко критерии. На производителността, на новаторството, на качеството на предоставените услуги. Не трябва да почива само и единствено на възнагражденията. За разлика от господин Казак, бих искала да ви благодаря за смелостта да направите това предложение. Това е добро начало. Благодаря. Господин една минута. Правосъдието и създаването на единно пространство няма нужда от е, мнимо преразглеждане на директивата. Вие, госпожо комисар, предлагате едно преразглеждане, което само ще запази конкуренцията и между различните работници. А целта е синдикатите да направят всичко възможно, защото работниците наистина да имат равно възнаграждение за равен труд навсякъде. За това трябва да се създаде един международен или европейски корпус на, за трудова инспекция, която да бди за е, спазването на правата. В противен случай е, просто самите трудещите ще отхвърлят тази директива, както го правят в момента. Господин, госпожа Райнке за една минута. Uh, Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Бъдещето на Европейския съюз е изложено на опасност. Европейските граждани не смятат, че Европейския съюз може да спази своите обещания. Понякога се питам дали правим достатъчно да създадем един справедлив трудов пазар, да предпазим трудещите се от експлоатация и дали във времена на кризи сме достатъчно устойчиви. С това предложение за изменение на директивата за командироването казваме, че не отиваме достатъчно далеч. Не изпълняваме обещанието си да предпазим работещите от експлоатация, особено тези, които зависят от едно социално законодателство, което да е достатъчно строго. Европейската комисия иска да защити правата на тези, които пресичат границите и работят в друга страна, хора, които стават все по-уязвими. Необходимо да се приема на сериозно изпълнението на съществуващото законодателство. Живеем в един от най-богатите региони на света и не сме в състояние да предпазим работещите от експлоатация и от такива работодатели, които злоупотребяват с системата. Трябва да направим нещо, за да избягваме такива ситуации. Следващия оратор за една минута. Грация, президенте, комисаря. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, през 2014 година Европейската комисия прие директива за изпълнение, която трябваше да се пребори с социалния дъмпинг сред командированите в други държави членки работници. И тогава възникна и понятието за така нареченото предприятие Пощенска котия. Някои държави членки обаче попречиха да се стигне до действителното решаване на проблема. За съжаление, има доста пропилски в тази директива, защото на държавите членки се дава възможност да прилагат или да не прилагат контрол прекомерно доверие се гласува на държавите членки, които трябва да предоставят информация и помощ на приемащата държава членка, за да няма измами. Много неяснота има и във връзка с принципа на пропорционалност. Той може да подкопае ефективността на директивата. Много други елементи трябва да бъдат допълнително обмислени, за да може да бъдем ефективни. Господин Шулце, госпожо Тайсън, искам да ви благодаря за това, което ни представихте днес. Смятам, че представлява много добра основа за нашите по-нататъчни действия. Важно е в Европа да се запознаем още веднъж с тази тема. Ясно е, че нещата не вървят така, както искаме в тази област но искам да ви предупредя да не обобщаваме. Трябва да се занимаем с данните и фактите. Не, всеки, не всяко командировано лице представлява проблем момента се обсъжда, че говорим само за командироване на работещи от страни с нисък стандарт в страни с висок стандарт, но не е така. 50 до 60% от командированите лица са, са такива, но останали, останалият дял отиват в страни, в които има по-низко заплащане. Говорим най-вече за строителството, за кланиците, за сектора на услугите. Трябва да предприемем нещо, да предприемем насрещни мерки. Има и работна програма, работен документ, който е изготвен. Важно е обаче да се занимаем с съдържанието, което се е заложено в документа. Темата за еднакво заплащане, е, за еднакъв труд на едно и също място. Много добър принцип, звучи много добре, но как ще бъде приложен е, на практика? Какво значи еднакво заплащане? Нето, бруто възнаграждение, еднакъв труд. Как може да се ам, дефинира и това на едно и също място, в една и съща провинция, един и същи регион и така нататък? Трябва да се внесе яснота в тези понятия. Благодаря ви.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 Вие казах, но смятаме, че социалните партньори, синдикатите трябва да участват в е, формирането на възнаграждението, но в момента сме свидетели на точно обратното. Обратното. В момента обаче имаме наистина едно малко по-добро предложение от предишното. Възможно, необходимо е обаче да вървиме всички в една посока, по посока равен труд и равно възнаграждение на едно и също място. Госпожо Тайсен, има обаче едни биологични възнаграждения. Просто жените получават по-малко от мъжете има и географски възнаграждения. На места се получават по-низки по-низко възнаграждение, отколкото в други страни. Това не е приемливо. Нещата трябва да се променят и те... искаме да видим конкретни резултати. Затова е необходимо да се преразгледа и изцяло тази директива и ние ще работиме в тясно сътрудничество с вас за това, госпожа Ло. Благодаря ви, господин председател. Преди 20 години синдикатите изискаха директива, която да гарантира закрилата на командированите работници. Тя обаче претърпя провал. Или с други думи, Конкуренцията във вътрешния пазар е конкуренция между е, различните работници и е в полза на работодателите. Да, господин Юнкер обеща еднакво възнаграждение за еднаквия труд. Прави се разграничение между социалното осигуряване и възнаграждението. Средно командированите работници биват командировани за 4 месеца. Не може да приемате законодателство, някакво минимално законодателство, което прави по-уязвими работниците. Командироването води до подкопаване на условията на труд. Още повече в контекста на кризата – Нуждаем се от хармонизация на трудовото законодателство. Благодаря. Госпожо комисар, скъпи колеги, най-после комисията заговори за социална Европа. За съжаление обаче, вашето предложение е недостатъчно. Внесли сте някои подобрения, и предлож, предложение за равно възнаграждение за равен труд на едно работно място, но стига вече само с заявленията. Трябва да се намерят наистина предпазни инструм, инструменти за командироването. В случай на измама, в случай на експлоатация, всичко това, всички тези мерки трябва да се приемат преди да е много късно. Защото знаете, че суд, социалният дъмпинг всъщност е бойното поле между тези, които искат да защитават и тези, които искат само да печелят. А ако няма закрила отгоре, просто съдбата на Европейския съюз е на карта. За това трябва да се създаде Европейски трудов инспекторат, европейска, е, европейско минимално възнаграждение, европейско социално осигуряване. Социална Европа изисква тази цена. Госпожа Ленерс. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че разполагаме с това предложение, по което можем да работим. Има различни мнения между държавите членки, но и тук сред нас, що се отнася до директивата за командироването. И за това а, отправям благодарност и към госпожа Тайсън, която положи големи усилия по а, това досие. Има около 2 милиона командировани лица в Европейския съюз Свободното придвижване на хора и услуги от много важно значение, но говорим не само за свободно придвижване, но и за справедливи условия а, при това придвижване. Командироването по принцип е ограничено а, в времето си. А, колко дълго трябва да продължи командироването е тема, с която ще се занимаем и за напред, но а, когато се залага някак, някакъв прак, това ще е добре. Относно възнаграждението на командированото лице, трябва да има по-голяма прозрачност. Това ще е в услуга и на тези, които са командировани. Има конкретни предложения в тази насока, включително и от страна на госпожа Тайсън. Докладът предложено представлява добра основа за по-нататъчни действия, независимо от дали става въпрос за движение от север на юг, от изток на запад, да говорим за едно ам, компромисно решение. Благодаря, господин председател. Нека да обясня на колегите от ЮКИП за какво става дума. Тук става дума за предотвратяването на злоупотребите за свободата на движение. А не това е целта. Щях да обясня това на колегите, но те не са а, тук, защото а, те се изказват и след това отиват в бара. Но тъй като ми останаха няколко секунди, нека да поздравя госпожа комисаря за това, че действително ни слуша и прави нещо. Много колеги заявиха, че много работа ни очаква в това отношение. Универсалното пазарене в не се прилага в Обединеното кралство. Нуждаем се от трудово договаряне. 24 месеца казвате вие, а ние казваме 6 месеца. Трябва да излезе с малко по-различно предложение. Доамна Госпожа Регнер, за една минута благодаря. Госпожо комисар, вие самата казахте, че в повечето случаи говорим за нелоялна конкуренция по отношение на възнагражденията и неплащането на социални осигуровки. Така че е, се отдалечаваме от тези е, предложения за иновации и възможности за предприятия. Предложението е много важно. Важно е, че то вече съществува. Имам конкретен въпрос към вас. В Австрия най-често се предоставят поръчка за изпълнение на оператори, които предлагат най-низка е, цена тези предприятия командироват лица за 24 месеца. И от една страна а, говорим за плаща на социални осигуровки в страната на происход, обаче те не се плащат и как и от друга страна, сътрудничеството в трансграничен мащаб не функционира. Това, което вие предлагате, е да има съгласуване между а, директивата за командироването директивата за изпълнение, но трябва да имам предвид социалните осигуровки. Как всичко ще сложите под един знаменател? Те Благодаря, господин председател. Най-после разполагаме с текста за преразглеждане на директивата за командированите труд, трудещи се. Както каза комисара, три са основните елемента възнагр... възнаграждението, при подизпълнителство, в срока и време, времетраенето и в самото възнаграждение. Трябва да видим дали измененията ще ни позволят да постигнем целите, които сме си поставили. Тоест, равно възнаграждение за равен труд на едно и също място. Първото ми впечатление е малко неясно. Разбирам, че а, комисара е поискала е започнала тази работа, като не е взела предвид, може би, тези, които искат да видят как ще се приложи директивата от 2014 година, но мисля, че можем заедно да усъвършенстваме този текст. А сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. От НЕП има шестима, които искат да вземат думата. От другите политически групи има по един желаещ, който се е записал в списъка, затова предлагам като се имам предвид, че времето ни е ограничено, от ТНП да вземат трима колеги думата и всеки от останалите политически групи, които са заявили своето желание. Давам думата на господин Ванде Ван де Киндра като пръв оратор. Благодаря, Господин председател, уважаема госпожо комисар, никое индивидуално предложение не може да бъде перфектно. Госпожа Тайсън се е справил добре. За някои тя отива твърде далеч, за други недостатъчно далеч. Важното е да има някакъв баланс. Всичко трябва да бъде в интерес на работниците и да има равно третиране на трудовия пазар. Принципа за равно заплащане, за равен труд трябва да се прилага, но не трябва да се намесваме в националните законодателства. За нас, членовете на Европейския парламент, съвета и министрите трябва да работят заедно, за да може да се увеличат инспекциите, да се обмени информация. Важно е да има и цифрово сътрудничество между държавите членки, така ще се справим с социалния дъмпинг. Трябва да преизградим доверието и да върнем това в Европейския съюз. Благодаря, господин Коферати. Госпожо комисар, Усилието, направено от комисията, е очевидно, но за съжаление резултата е разочарова... разочароваща. Аз смятам, че мобилността може да бъде много добър двигател на конкурентоспособността между предприятията. Обаче при условие, че има равно възнаграждение при равни права. В противен случай мобилността се превръща в дъмпинг за сметка и в ущърп на е, съответното командировано лице. Така че струва ми се, че трябва да започнете от начало и то много внимателно. Защото пол, нещата се променят динамично. Нека да ви кажа нещо. 24 месеца е прекалено дълъг срок и това въобще не, не отговаря на условията за временните, сезонните работници. Междувременно в споразумението между Обединеното кралство и Европейския съюз са заложени и норми, които е, имат нещо общо с хората, така че внимавайте. Следващия оратор трябва да противодействаме на социалния дъмпинг, не трябва да се възпрепятства мобилността на работната ръка. Обаче съществува парадокс. Имаме споразумение, постигнато от държавните правителствени глави, свързани с разрешаването на британския проблем. Съдържат се в това споразумение мерки, които означават, че ще има дискриминация възоснова на националността. говоря за работещи, които идват отвън и искат да се влеят в британския трудов пазар. Тези хора няма да имат добавки за жилища, няма да имат и други надбавки. Как е възможно това? Това не е ли дискриминация срещу трудещите се от друга държава членка, възоснова само на тяхната националност? Това ще е проблем за много гръцки а, учени, как, например, как можем да говорим тук за директива за командировните лица, когато говорим за а, нещо съвсем различно? Госпожа Гонзалес. Благодаря ви, господин председател. Идеята на държавите членки беше да се постигне високо ниво на економическо сътрудничество. В това отношение социалната конвергентност е изключително важна. Гражданите се нуждаят от социална Европа. Не може да си крием главата в пясъка. Нека да изхождаме от принципите на най-социално развитите демократични държави, а не от тези на тези, които не са напреднали в това отношение. Всички мерки, за борба с социалния дъмпинг трябва да бъдат подкрепени. Ето защо ние подкрепяме преразглеждането на директивата за командироването на работници и служители. В нея се разглеждат правата на работниците, които упражняват трудова дейност отвъд националните си гра... граници. Морен Шартия, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преразглеждането на директивата за командированите работници под всъщност е, е така едно добра почва за популистите и много сте смела вие, защото вие заявявате ясно вашата цел – повече мобилност в Европа. Искаме да създадем работни места, да дадем устрем на динамиката на предприятията, да има социално осигуряване, социална закрила и равноправно възнаграждение. Това е за всички европейски работници за мобилност. Но трябва да се мобилизират държавите членки, да се избегнат измамите, за да приложат точно правилата. Защото трябва да постигнем консенсус, за да можем всички заедно да вървим в една посока. Ние ще бъдем с вас, госпожо комисар. Благодаря. Благодаря. Още едно искане има от името на ЕКР. Госпожа Монин, иска да вземе думата. Имахме трима колеги от НП и за това Смятам, че е удачно и редно да дадем думата и на още една колега от друга политическа група. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Над 8 милиона европейски граждани работят извън своята родина или търсят работа извън своята родина. Сред тях има високо квалифицирани кадри. 1,6 милиона души в Европейския съюз работят зад граница. Освен това има и такива, които са командировани за кратък период в друга държава членка. Те са милиони и половина. Независимо към коя от тези групи е, спадат работещите, е, те имат е, право на еднакво възнаграждение за един същ положен труд. Не трябва да има две категории, две класи работници. Такъв трудов пазар няма как и да функционира и би довел до големи проблеми ще се фалшифицира конкуренцията между предприятията и ще се подкопаят основите на Европейския съюз. Последният оратор сега има думата. Съгласен съм с мнението на Европейската комисия. Всяко законодателство трябва да бъде базирано на добро фактическо решение. Затова не може да се приема нова версия преди да изтече периода за транспониране на старата директива. Действия трябва да се предприемат само след като бъде доказано, че действащото законодателство е недостатъчно. Това се отнася и до този случай, в който говорим за основни принципи на единния пазар, а именно свободно движение на хора и свободно предоставяне на услуги. Трябва да внимаваме, когато се борим с корупцията, злоупотребите и недостатъчното изпълнение. Да, нуждаем се от такива мерки, но не трябва да се стига до създаване на нови прегради пред мобилността на работниците. Благодаря. А, комисар. Благодаря ви, госпожо комисар. Имате думата, за да приключите дискусията. Uh, Благодаря, господин uh, председател. Бих искала да благодаря на Европейския парламент за този много динамичен и конструктивен диалог. Благодаря ви за вашите изказвания някои смятат, че отиваме прекалено далече, други, че не правим достатъчно, някои смятат, че бързаме много, други, че се забавяме. Но за мен едно е важно. Виждам, че а, на практика има много готовност между вас да се изслушате, да а, се споразумеете, за да вървиме напред. Не, защо не, не изчакахме директивата за приложение през, прията през 2014 година да влезе в сила? Защото тази директива имаше за цел да предостави допълнителни инструменти и възможности на държавите членки за борба с измамата, с злопотребите. Целта беше просто наистина държавите членки да бъдат по-добре въоръжени за прилагането и борбата с е, отрицателните явления. така че тя, тя не е достатъчна. но е, необходимо беше да преразглеждаме самите е, правила за да видим как ще бъдат изпълнени и приложени тези е, правила. Е, разполагаме сега с насоките, които бяхме обещали за постигане на равноправно възнаграждение за, за равен труд на едно и също работно място. Следващата стъпка ще бъде една оценка на резултатите. Сега е момента да обсъдиме техническите подробности, техническите аспекти на предложението. а, да видим дали сме разгледали всички аспекти на социалната закрила в страната на командироване. Необходимо е този документ да бъде наистина много структуриран, за да постигнем необходимите цели. Много ви моля да разгледате този текст много подробно, много внимателно, защото а, там са описани различните модели на колективно трудово договаряне, е, отраслово договаряне. Много ви моля наистина да разгледате това предложение много внимателно, много отблизо. Там е, е много ясно определена и ролята на социалните партньори. Както казах в пър... първоначалното си изказване, целта ни е да насърчиме и да дадем нов устрем на мобилността в Европа като, като същевременно а, установим а, правила, които да бъдат приети от гражданите, от гражданствеността и които да имат и необходимите социални а, последици. Благодаря ви за добрата, за добрата воля, за това, че е, ни предлагате вашата помощ и подкрепа е, за по-нататъчна. Благодаря ви, госпожо комисар. Имате процедурен въпрос. Аз съм загрижен. Виждам, че по време на този дебат нямаше никакъв а, а, представител на крайната десница от Франция и те не, не са взели думата. Забранихте им да говорят, да говорят, да вземат думата или просто този дебат не ги интересува, а във всяка е, избирателна кампания. Това е, това е ключовата им тема. А ние днес вършиме много важна работа точно в тази област. Благодаря. Е, Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Става въпрос за